Благодаря. Преминаваме към писмена декларация 61-2010, внесена от Брита Томсен, Лин Фигередо, Дели и Протасевич. Карима Дели искаше да каже нещо. Става въпрос за стратегията за бездомните хора. Имаме мнозинство от подписи отново по силата на член 123 тя ще бъде препратена на адресатите. Карима Дели. Шер колеги! Госпожо председател, уважаеми колеги, е, не известно вълнение от името на колегите вносители на декларацията. Аз е, отправям сърдечните си благодарности на всички вас, които подкрепихте декларацията 61-2010. Когато днес Европейската комисия представя магистралната си инициатива Европейска платформа за преодоляване на социалното отхвърляне, това наше изявление, тази наша декларация е категорично послание в подкреп. Дошло е време, разбира се, добрите думи да се превърнат в дела, в конкретни предложения и мерки. Нека проявим бдителност от сега до 2015 година. Никой да не е вече на улицата. Благодаря ви и весели празници! Grazie. L'onorevole Bessé ha chiesto la parola, prego. Господин Бесе има думата. От името на тримата колеги, госпожи Пиетикенен и е, е, Шарбо, както и господин Девис, аз е, Сърдечно благодаря на 410 депутати, подписали писмената декларация, която ние внасяме, настоявайки за засилване на нормативната уредба за защита на акулите. Това е един вид крайно застрашен и е подложен на истинско клане в морето с отрязване на перките и след това изхвърляне на труповете в морето, след това обезобразяване. Благодаря ви, че ни помогнахте да отправим такъв категоричен призив към Европейската комисия за по- строго регламентиране опазването на този вид. Благодаря. Сега пристъпваме към гласуването. Доста е дълъг списъка, така че ви моля да се съсредоточите в максимална степен по дневен ред, по упростената процедура.